Uh, if we can get ready to start, that would be great. Thank you. Подгответе се да започнем. Right. Good Добър ден. Първата тема за деня след обеда са политиките за заетост на държавите членки, размяна на мнения. Това е първа размяна на мнение Давам думата на господин Ори. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Ö, valóban ugye jelent... Благодаря, господин председател. Госпожо председател, а, доклада бе одобрен от и във вторник, след одобрение от координаторите, ще можем да връчим доклада за превод. Ще разполагаме с копия от доклада в превод. Това, което можем да разискваме сега, е съобщението на комисията, по-скоро предложението на комисията за решение на съвета, което ще премине през процес на съвместно вземане на решение. Комисарят беше тук. Съвет вчер е приял а, документа. А, разговарях с господин Андор. За това тези от вас, които не разполагат с документа, той всъщност представлява интегрирани насоки. Можете да откриете документа на сайта на комисията. Днес ще из... съм изпратил копия на докладчиците в Сянка и съм посочил, че съм готов за консултации с всеки от докладчиците в Сянка, преди да бъде предаден за превод. За да могат да бъдат включени изменения в текста и аз съм готов да се съобразя с тази възможност. Ще продължим, разбира се, и с измененията, но преди това няколко по-общи бележки, ако позволите. Самият текст е много общ, което се обяснява, може би, от факта, че насоките в този си вид залагат цели, дават насоки за работа на държавите членки. Така че прилагането с последствие ще трябва да бъде възложено на държавите членки. Стремежата да се избягне позоваване на финансирането. Това ще бъде решено най-вероятно от държавите членки. Те трябва да намерят средствата. Има и помозоваване на Европейския социален фонд, но това е само е, споменаване на фонда. проблем е въпроса с финансирането и това трябва да бъде посочено в доклада защото ние ще трябва да приемем тези интегрирани насоки като част от стратегията за 2020 през септември или октомври, без да имаме представа а, как ще бъдат осигурени а, финансовите средства. И ние се посвещаваме на изпълнение на целите, без да имаме яснота за бюджетната рамка. И в самия текст се усеща, че има напрежение в тази посока, затова и текстът е толкова общ а, има и преповтаряне и дублиране в текста. 4-5 пъти се повтарят в поредност едни и същи неща. В преамбила няма нищо ново. Той е един и същ за всяка от главите, но в, нас... в отделните насоки имаме едни изброявания, които се повтарят буквално в следващите насоки. Все едно, че е направено копи-пейст. Буквален пренос имаме. Следователно, текста трябва да бъде а, изчистен. Не е необходимо да се повтарят многократно едни и същи неща. Друг общ въпрос. Има важни елементи, които липсват в този текст. Политиката на сближаване, например, трябва изрично да бъде посочена, тя липсва. В скоби се прави една препратка към социалното сближаване е, като важен елемент на регионалната економика, но няма нищо друго в текста. Очевидно това е недостатъчно. Нека сега да погледнем самите насоки. В новата стратегия на съвета и комисията са предвидени 24 насоки, които са прекалено много. За това се преминава към 10 интегрирани насоки, свързани с заетостта. Има терминологични проблеми. Говори се за увеличаване на заетостта, преодоляване на структурната безработица. Знаем какво се има предвид, но в текста не е развита темата. На второ място се говори за придобиване на умения и знания, относими към пазара на труда. Говори се за обучение през целия живот а, до, говорим за 7, 8 и 9 насока. Говори се за повишаване на качеството на образователната помощ. Всъщност имаме две насоки, които са посветени на една и съща тема. Не е нужно това повторение. Десети номер. Е, това не е конкретно посветена на заетостта на сока, по-скоро на социалното изключване и бедността. Това не може да го преодолеем, ако няма работни места. Има логическа връзка тук. За да преодолеем бедността, трябва да има създаване на нови работни места. Това е всичко, което можем да намерим в текста. Иначе тази насока седи като чуждо тяло. Доста работа остава по допълването на този а, текст. Ако позволите, сега искам да навляза в подробности. Е, е, Нека да изборя десетте насоки. Интегрираните насоки, комплексните насоки са част от стратегията е Европейски съюз 2020 година. Те са основополагащия камък според този документ. Следователно, те трябва да бъдат е, прияти заедно с стратегията. По време на вчерашните разисквания се съгласих с госпожа Берес и това, което каза господин Андор, а именно, че е невъзможно а, да бъдат постигнати резултати. Защо, комисията и съвета са изготвили този документ без консултации с парламента, без а, права, да се спазят правата на депутатите от Европейския парламент. Така че тук има един принципен проблем – и независимо, независимо от факта, че едва в края на септември ще можем да излезем с становище по насоките в Европейския парламент, не можем да ускорим този процес. Независимо от това, някои от текстовете ще са вече прияти от е, съвета е, ще се създаде нещо, което го няма. Е, ще има насоки на вниманието или за информация но не бива да позволяваме това да продължава, тъй като то накърнява достоинството на парламента. Упражнява се натиск върху нас и няма консултации с националните парламенти, с социалните партньори. Те се явяват с законодателен орган. Нека сега да видим какви са тези интегрирани насоки. Те са предвидени да гарантират финансова стабилност на финансовата система, да преодолеят дисбаланса в економиката, да ограничат проблемите в еврозоната, да окажат подкрепа на научно-развойната дейност – да осигурят придобиване на умения, е, създаване на цифровото общество, това е четвърта точка. Говори се и за по по-ефективен е, ръст, развитие на зелената економика, е, ограничаване на емисиите от въглероден диоксид, това е номер 6. и се говори за модернизиране на околната среда, промишлеността, в което няма нищо лошо. И номер 7. Това е първата насока за заетостта. Там се говори за преодоляване на структурната безработица, създаване на заетост, на качествени работни места – в отговор на търсенето на пазара на труда, ученето през целия живот, придобиване на умения за качествени работни места. Споменава се системата на образованието, подготовката и повишаване качеството на образование и номер 9 предвижда борба срещу бедността и насърчаване на социалното включване. Всичко звучи като мантра, може би, в този текст. Той споменава разумен, всеобхватен растеж, устойчив растеж, защото без него не могат да бъдат създадени работни места. Това е амбициозна цел, която преминава като червена нишка през текста. Споменава се за финансовата подкрепа, за безработицата. Този текст се повтаря в поредица насоки. Ако обърнете страниците, ще видите, че става дума и за качество на образованието и в скоби се прави една препратка към сближаването, но без изрично да има някакво позоваване и се очаква от държавите членки да прилагат всички тези реформи. В крайна сметка, ако желаете да направим по-подробно обсъждане, Можем да се върнем на точка 7, която предвижда е, навлизане на пазара на труда, на сигурността и гъвкавостта. Това е относима тема. И Европейски социален фонд също се визира като източник на подкрепа. Набляга се на нееднократни еднократната заетост и нуждата от реформа на социалното осигуряване. Това съвсем не означава, че трябва да се разшири неговия обхват, а по-скоро да се търси финансова стабилност и системата за социално осигуряване да е такава, че да е достъпна за всички. Правят се и препратки към социалния диалог, каква е цялата философия. Това е по-скоро един подход на даване на указания, не отдолу нагоре. Има нов елемент, който трябва да приветстваме. Това сме го обсъждали тук в парламента. Той засяга именно гъвкавостта и сигурността. Споменават се тук нетипичните договори, специалните договори и нуждата от нови регламенти, които да уреждат тези договорни отношения. Това е една чудесна цел и съм съгласен с това предложение, тъй като има определени групи в обществото, които се нуждаят от помощ, за да навлязат на пазара на труда, като възрастните, младите, хората с увреждания. Те изрично са споменати, както и онези, които са изпаднали от пазара на труда трябва да се а, подобри достъпа до пазара на труда. Това може да бъде отразено и в текстовете за цифровото общество, защото то е свързано с предходната точка. Изисква се от всяка държава членка да реформират финансовата си система и данъчното облагане. Това е, е по-скоро едно една препратка в е, текста която цели да бъде облегчено от данъчното бреме. Равнопоставеността на мъжете и жените, равно заплащане за равен труд също се споменават. Споменават се и хората с увреждания, а също така и законните мигранти. Вчера направихме едно обсъждане по тази конкретна тема. Също така бяха споменати и самонаетите. Разполагаме с някои числа в а, този раздел. Хората на възраст между 18 и 64 а, би трябвало до 70% да имат работни места според Лисабонския договор. Това е заложено текста на комисията. То се преповтаря и в стратегията 2020 година, т.е. за 10 години 75% от тези хора трябва да са заети. Следващата насока всяка производителността и пригодността за работа. Това са ключовите а, думи. Целта е да се даде втори шанс на всички да се завърнат на пазара на труда. Това гласи текста. Следват и определени а, компетенции и умения, умения, които трябва да бъдат взети предвид. Трябва да се преодолеят а, пречките пред мобилността на работната ръка което е добра идея, но не се обяснява в текста точно как ще стане това, какво означава то. Как да бъдат поощрени хората без квалификация или възрастните и младите. Няма да повтарям всичко, което текста преповтаря така или иначе. В деветата насока отново се говори за образованието. Не ми е много ясно защо две от насоките са посветени на същата тема. Говори се за по-ефективно обучение, образователна помощ, че трябва да се насърчава този вид дейност и трябва да се насърчава включването в образователната система и в системата на висшето образование. Това отново е заимствано от стратегията 2020 година. Същите е, данни е, се повтарят. Говори се за това, че трябва да бъдат ограничени изпадналите от училищната система. Е, и че трябва да се предвидят по-гъвкави възможности за придобиване на висше образование и включване на пазара на труда. С други думи, от 10 на 40% трябва да се увеличат хората с висше образование – И няколко думи за последната насока, която е посветена на приобщаващото общество и усилията срещу бедността. Това са добре познати идеи, те се появяват отново. Говори се за значително съкръщаване на бедността но не се говори за никакви показатели, чрез които да можем да се измерим постигането на целите. Но борбата срещу дискриминацията също е част от тази насока. Текста се позовава и на ученето през целия живот – и усилията да бъде избегната дискриминацията и всички да имат достъп до образование и социалното подпомагане, социалните помощи да бъдат възстановявани и да се, в същото време да се гарантира финансов баланс. Целевите групи също са изброени в тази глава. Това са по-язвимите на е, социално изключване групи, като мълцинства, хора с увреждания, младите хора, хората в напреднала възраст, законно пребиваващите, мигранти. Отново са поставени цели – а именно с 25% бъде намален броя на хората под прага на бедността, което е някъде около 20 милиона души, според текст. Наобщо казано, текст е изпълнен с повторения, много общ характер има, няма подробни обяснения. Това е разбираемо, тъй като финансовите условия са неизвестни за сега. Освен това, не се правят достатъчно препратки към кохезионната политика, още по-малко числа има и показатели, които да се основават на тези числа, за да можем да обвържем с тях и самото изпълнение. Културната политика също не е спомената. Тя е важен елемент на пригодността за работа. Това е един много важен инструмент за Европейския съюз, за да бъде постигнат економически растеж, така че има място за доста изменения и подобрения на текста. Молбата ми е да го прочетете внимателно. Днес вече разполагате с него. Във вторник ще връча моя екземпляр за превод и съм готов за консултации с докладчиците в Сянка и тези от вас, които не са внесли никакви предложения до оказаната дата, могат да допълнят текста по-късно. Благодаря. Госпожа Туран. Микрофон, моля. Okay, the microphone is on now. Да, сега вече е включен микрофон. Благодаря на господин Ури и също така на госпожа Перес за това, че се занимава от името на парламента с насоките за заедостта. Напълно съм съгласна с казаното, а именно, че сме останали извън, така да се каже, това, което се прави, някакси настрани съм. И благодаря на господин Ури за това, че е успял отново да ни върне в правия път. По съдържанието, нека да кажа, че се чудя каква всъщност е логиката зад промените, които виждаме спрямо а, първоначалните про... насоки, които бяха дадени? Мисля, че имаме много голям текст, но много малко конкретни неща. И колегата много добре посочи този проблем. Това, което бих казала, Мисля, че е правилно, че трябва текста да бъде по-свързан с финансирането и с бюджета. Това е важна точка също. И бихме желали да видим по-конкретни цели относно младеща, по социалния дъмпинг, който е бегло споменат. Знам, че е силно формулирано така, но мисля, че имаме нужда да бъдем открити, когато говорим по този проблем. Тук в много западни страни имаме все по-нарастваща сива економика и недекларирана заетост. Това ли е социалната Европа, която искаме? За това трябва, мисля, всички държави членки да си набележат цел в тази насока и това да е общо европейска цел. Както да си изградим общи регламенти, общи стандарти, така и общ контрол и общо прилагане. Това е една от идеите, и а, мисля, че ще имаме нужда също така от подобни насоки, просто защото бедността не може да, се, да бъде преборена само с нова програма за заетост. Има над 80 милиона хора, които са безработни, така че не можем да имаме едностранчив отговор. Също мисля, че трябва да имаме по-тясна връзка между економическите насоки и насоките за, етност, за заетостта. Не става въпрос само за създаване на работни места. А нищо не се говори за държавите членки и економиките им, как точно ще се ангажират в целият процес на економическо развитие и създаване на работни места. Така че работата пред нас е много. Напълно съм съгласна с господин Ури. И благодаря му първо за отвореността. Надявам се да се сътрудничим добре. И и се надявам във втория текст вече да постигнем по-добро качество с ангажирането на всички, разбира се. Благодаря. Преди да дам думата на други, нека само да ви кажа, че имаме много строги а, времеви граници. Днес трябва да свършим тук до 10 на минути с тази тема. За това ще ви помоля да не влизате в прекалено много детайли. За сега имам 5 желащи да се изкажат. Така че, моля ви, бъдете възможно най-кратки, за да успеем да се съберем в дневния ред и да, да изпълним целият дневен ред за днес. Госпожа Канаразон. Благодаря. Мисля. А, тук в предложенията има много хубави думи, но никакви конкретни мерки не са дадени. Хубави конкретни политики, това означава цели и санкции. И сега, например, гледаме този фонд за адаптиране към глобализацията, социалния фонд и други, но трябва да погледнем също така в, в контекста на стратегията 2020 как ще се променят всички наши разходи и как нашите цели да бъдат синхронизирани и да вървят в една и съща посока. И за да имаме резултати, ние трябва първо да знаем какво точно са тези резултати. Имаме нужда от много добри цели, постижими цели и също нужните правилни индекси да, за, да, за постигането на тези, тези цели. Например, в Холандия Лисабонската стратегия се спря най-вече на заедостта за жените, а, но пък това е, ли не се даде, е, започнаха да се отчитат е, абсолютно всякакви дребни работи, осъществявани от жените, включително и примерно работа 2 часа на ден или 20 часа на седмица, а това по никакъв начин не гарантира финансовата независимост на тези жени. Благодаря. Сега госпожа Гомес. Благодаря. Ще се опитам и аз да бъда кратка. Да, това е общо, много общ текст. Трудно е да видим как точно ще се процедира на практика. Основният проблем е, че економическите насоки и насоките за заедостта, а също така и насоките за борба с бедността, всъщност не са обвързани. Например, искаме да подобрим заедостта, едновременно с това и отделно говорим с, с борба с дискриминацията и други. Трябва да говорим едновременно и да ги вържим. Например, когато говорим за образованието, трябва да говорим също така и за бедността при децата и при семействата, които не могат да си позволят образование. Трябва да вържим процесите. Те започват от рано например, качествено образование ще е, направи детето е, по-успешно представило се на пазара на труда по-нататък. Така че всеки ден, отделен елемент има е, влияние върху заедостта и един от ключовете за решаване на тези проблеми е подновената кохезионна политика – и без да реформираме кохезионната политика, малко трудно виждам как ще направим всичко останало. По насока 7, вярно е, че заедостта е проблем, но тук има много други детайли, на които сега не мога да се спра. Благодаря. Сега госпожа Таняк. Благодаря ви. Вече бяха споменати различни елементи, има някои положителни елементи, но ми се струва, че тези общи насоки са твърде неясни, твърде общи. Аз очаквах някакви добри насоки, но има чувство, че толкова сме ги обсъждали, че накрая ги убихме пълната заетост трябва да бъде формулирана като цел. Вече не си поставяме амбициозни цели, оставаме а, страшно много хора да, да, да се оправят сами. Комисията и съвета просто се провалиха в своята роля и това беше казано съвсем ясно вчера от комисаря Андор. Той се опитва да се пребори с тези проблеми, но не направи някакви конкретни предложения. Ние се нуждаем от добри работни места. Не искаме пълна заетост на каквато и да било цена с някакви временни договори, с ниско заплащане и с а, срочни и неясни трудови договори. Искаме пълна заетост, но която е, гарантира добро заплащане, подобряване на уменията. Има и други аспекти, които трябва да се обмислят. Трябва да се инвестира в запазване на съществуващите работни места, в създаване на нови работни места, за да можем да излезем от кризата. Говорим за политика на сближаване. Говорите за гъвкавост и сигурност. Жалко е това да бъде, да идва на първо място, когато говорим за политика на заетостта. Вчера комисаря не отговори, не обясни. Как ще промени а, условията, които съвсем не са справедливи в Европа в Германия, когато се говори за гъвкавост и сигурност, се мисли за едно, в Дания за съвършено друго. А що се отнася до структурната безработица, смятам, че трябват много по-конкретни данни. Трябва да видим кое ще се подобри, в коя област, защото тук има проблема с младите, с възрастните работници някои говорят за неоправдана намеса в националната политика. Съвета и комисията искат засилване на конкурентоспособността. Добре, нека да я засилим, да, да компетенциите, квалификацията са важни, но защо не си защо си поставяме цел само 10% от младите, които а, се отказват от учене, поне 2-3 деца на клас се отказват да продължат обучението си. Когато се борим с бедността, трябва да си поставяме амбициозни цели, да се борим срещу бедността на, на работниците, които получават ниски възнаграждения. В Германия, когато някои предприятия финансират заплатите с държавни субсидии, видяхме какви са резултатите. Вчера се говори за това, че е, реформата на социалните системи е важна, но трябва и консолидация на националните бюджети, защото има големи разлики. В Европа има дисбаланси, които не могат повече да продължават. Трябва нещата да се променят и затова се радвам, че е, можем да си сътрудничим с колегите и да се надяваме, че нещата ще бъдат подобрени. Благодаря. Моля ви, бъдете възможно най-кратки, защото вече ни изтича времето. Госпожа Харкин. Да, е, благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с господин Ори. Хвърлих бърз поглед. И думата образование се появя 10 пъти, а думата тренинг 8. мисля, че има страшно много повтаряне на думи тук. Съгласна съм също така с целите, които са поставени, но въпросът ми тук е как ще се постигнат те със сигурност имаме нужда от по-силна връзка между економическите насоки и насоките по заетост. Говори се за обучение, говори се за иновации, говори се за потенциал. Мисля, че най-доброто, което може да направим тук е да се създадат нужните условия за предприемачите, а те вече от своя страна ще създадат нужните работни места. Мисля, че това, което е тук, всъщност не е достатъчно конкретно, не е достатъчно обвързано с финансите. Например, социалният фонд се спомена само веднъж. Я, е, въобще никъде не виждам споменато кохезионния фонд. Трябва да знаем как ще използваме инструментите, с които разполагаме. Някои от казаните до сега неща са верни, а именно, че трябва да обвържем повече нещата, трябва да имаме финансово измерение и е, съответно да се борим с, с, с, е, бедността. Но поне за сега насоките ни са слаби. Благодаря. Господин Хандъл. Колеги, госпожо председател, аз съгласен съм с казаното от предшестващите оратори. Наистина смятам, че може да се формулират доста по-конкретни е, предложения от тези общи насоки. Мисля, че може да се направи доста по-добър документ. Може и нищо да не направим, разбира се в тези насоки има страшно много неща, които не се споменават. Например, е, увеличаването на работните места. 60% от нарастването на работните места са мест, абсолютно нетрайни места и това заплашва социалното сближаване. Затова в тези основни насоки комисията трябва да отговори на тези проблеми, което в случая не е така. Освен това се говори за гъвкавост и сигурност цяла Европа. Ако обаче решим, че има прекалено гъвкавост, а не достатъчно сигурност, може би ще би било добре да не се задоволяваме само с тази формулировка, малко да задълбочим понятието. Освен това, е, в Европа на много места не се зачитат достиженията на работниците и затова трябва да се зачита е, правото на работниците на участие в социалния диалог, диалога с социалните партньори. Говорим за увеличаване на конкурентоспособността. защо да не се предвиди една клауза, която ще даде възможност конкурентно способността да се поощрява чрез съпътвайки се с социален напредък. Благодаря, господин, госпожо председател. Да, но папските енциклики така понякога също са били добри, понякога са насърчавали социалната политика. Даже си мисля, че Ватикана, Рим понякога е по-прогресивен от редица държави членки. казвам това на приятеля ми Хендъл. Хендъл така звучи музикално, но може би не винаги много точно а, схваща нещата. Аз не мисля, че нашите позиции се различават чак толкова. Аз зададах въпрос, попитах какви са възможностите комисията да осъществи своите предложения при положение, че редица държави членки отказва да дадат цифри и се плашат от тях, както дявол от светена вода трябва да се сътрудничи повече, да се координира работата, да работим съвместно. Това е, тук предложението е не да се а, заклеймяват виновните, а да се каже, че някои страни много добре са се справили и те ще бъдат възнаградени, ще получат повече средства. Да се създаде една възможност за повече гъвкавост. По отношение на гъвкавостта и сигурността има доклад на колежката Грюни, която засяга тази тема. Говори се за активни мерки на пазара на труда. Всичко това е свързано. Да, поставяме си цел за пълна заето, знам това. Мисля, че можем да се върнем към понятието гъвкавост и сигурност, когато обсъждаме и нейния доклад. По отношение на Европейския социален фонд е много важно да се обновят нещата. Но ние имаме тук по минута, минута и четвърт да задаваме. Имахме вчера минута, минута и четвърт да задаваме въпроси на комисаря. Как ще се консолидира ЕСФ? Ще има ли допълнително финансиране? Защото ЕСФ е позволява директно отпускане на средства на бенефициентите и е много полезен инструмент. Надявам се, че комисаря ще чуе нашите въпроси и ще можем да проведем диалог с различните заинтересовани страни, включително и с колегите, които говориха преди мене. Благодаря. Не бива да забравяте, че ще имаме дебат по този доклад на 7 май. Благодаря. Нямам кой знае какво да кажа. Записах си всички бележки и очаквам предложенията на колегите. Опитал съм се да съставя един текст, да го предам на преводачите. Текстът ще бъде подобрен значително. Това, което не можем да отразим сега, винаги можем да го направим на по-късен етап чрез измененията. Независимо дали ни харесва или не, това е един от най-актуалните въпроси, един от проблемите, към които гражданите проявяват най-голям интерес, така че трябва да се възползваме от наличните насоки. Благодаря, господин Нори. Преди да продължим с следващия въпрос, искам да приветствам нашите гости. Така че добре дошли. Следващата ни точка са нетипичните трудови договори, гарантиране на професионалното развитие, гъвкавост и сигурност, нови форми на социален диалог. Госпожа Грюни. Е, Благодаря, госпожо председател. Това е доклад по собствена инициатива за атипичните договори и искам в самото начало да припомня, че основното правило засяга договорите, безсрочните трудове договори. Е, но трябва да се приспособим към новия пазар на труда, където вече съществуват различни видове договори в държавите членки и да се опитаме да ги наместим е, в категории, за да се избегнат злоупотребите, за които вече сме говорили. Тези атипични договори трябва да запазят гъвкавостта на предприятията, но и да дадат сигурност на трудещите се, които сключват такива договори. Трябва да се групират различните видове атипични договори. Мисля, че комисията може да ни предложи някаква схема за упростяване на всичко, което съществува днес. Освен, днес, освен това, има много големи различия между държавите членки. Трябва да се обменят добри практики. Има някои интересни форми на договори в държавите членки. Кризата добави а, различни форми на атипични договори, макар че основната форма си остава безсрочния договор. Трябва тези, които са загубили работното си място, много бързо да намерят нова работа, защото във Франция установяваме, че колкото повече трае безработния период, толкова по-трудно се намира договори. Атипичните договори в даден момент могат да бъдат отговор и да помогнат на безработните отново да се върнат на пазара на труда. Но освен това, има голям процент работа на черно, незаконна работа. И смятам, че ако се предложат различни видове атипични договори, това ще позволи да се избегне работата на черно. Понятието гъвкавост и сигурност, да, това означава гъвкавост за предприятията, но най-вече сигурност за работниците – и смятам, че именно това е целта на този доклад по собствена инициатива. Важно е предприятията да могат да бъдат улеснени. Те трудно могат да предвидят как ще се развива пазара на труда в дългосрочен план и по тази причина все по-трудно предлагат безсрочни трудови договори. Смятам, че атипичните договори в рамките на понятието гъвкавост и сигурност в този тежък период могат да бъдат решени. Надяваме се, че този период ще бъде временен, разбира се. По отношение на сигурността на професионалната кариера, трябва да се заклейми промяната на нормалните работни места с атипични договори, както и използването на хора, които не могат да работят пълноценно, на тях да бъдат предлагани атипични договори да кажем, защото се грижат за други, които по този начин хем ще запазят свободното си време и ще имат някаква работа. Но а, преди всичко, за, в името на сигурността, трябва да помислим за социалните права на работниците, които трябва да се запазят на нивището, на, на равнището на типичните договори трябва да помислим и за новите форми на социален диалог. Изключително важно е такъв диалог да се води с синдикатите, които отлично познават работата в съответните предприятия, които трябва да бъдат приобщени на всички етапи на социалния диалог. Изведнага ли да отговоря на измененията или след дебата, госпожо председател? Мисля, че ще е добре да стартираме дебата и след това да видим коментарите и ще се върнем на измененията. Първо, господин Кафарат. Благодаря. Предложението на колегата грани е много добро. А, не само от гледна точка на анализа на сегашната ситуация, но и с а, формулировката на някои много важни примери, които ще ни позволят да, да осъществим положително сътрудничество. По тази причина само ще наблегна на някои аспекти, които са засегнати в текста, но които според мен са много важни. Когато говорим за атипични договори, трябва да знаем, че основното понятие е безсрочният трудов договор, който има най-различни форми. Тези различни форми трябва да отговарят на определени условия, за, за да не се използват само за съкръщаване на разходите на предприятието. Много е важно да се даде възможност на хората да избират между различни възможности, защото някои хора предпочитат да, да работят определено време при различни условия, различни от тези, които са работили техните бащи и дядовци и, и желанията, конкретните предпочитания трябва да се отчитат. Безсрочните договори и атипичните договори винаги трябва да се създават така, че да, и, да са качествени, да гарантират достойна и квалифицирана работа, каквато и да била тя. За това това е много важно обучението, подготовката, за да може да се преминава от една форма в друга е, и да се позволя на хората да се адаптират професионално за да може човек, който излезе от училище след учебния период, да работи спокойно през цялата си кариера, кариера 20 и повече години и да продължи да се обучава, да, да, да разполага с различни курсове. Друг важен, друг важен елемент е факта, че е, европейските и економики са много засегнати от незаконния труд на черно. И това е нелегална работа, която обхваща най-вече чужденците. До, в работата на черно в тесния смисъл, където се изключват незаконни договори. За това е много важно да има такива форми на договори, които да обесмислят работата на черна. Това е много важно и за конкуренцията. Защото работата на черно пречи на честната конкуренция. Трябва да се е, използват много инструменти и да се обмислят е, специални политики, които да поощряват законния труд важно е качеството да бъде на цел. Същото се отнася до основните права на всички работещи. Те са универсални и трябва да се признават навсякъде. Независимо дали става въпрос за безсрочен договор или за атипични договори. По този начин смятам, че ще се използва е, атипичния договор като инструмент, е, който ще позволи е, да се намалят и разходите на предприятията. Основният инструмент, консолидиран във всички европейски страни за реализиране на тези универсални права, е това. Но не трябва да забравяме и значението на колективните труди, трудови договори. Защото това е едно колективно право, което е много важно. Правото да бъдат на трудещите си да бъдат представени. Това е, е елемент на е, гражданските права, който засилва социалната стойност на труда. Има елементи, които са споменати в е, доклада на госпожа Грани и, и изменения, които бяха представени от мен и от други колеги, които са положително вдъхновени от самия текст на доклада. Мисля, че така можем добре да си сътрудничим. Това е един отворен прозорец, всеки може да се опре на своя личен опит и да извлече заключение в този, тази така деликатна материя. Благодаря, госпожа Таня. Благодаря, скъпи колеги. Вече бях обявила, че държа да се спазват правилата и да не се отдалечаваме от постиженията на правото на Европейския съюз на пазара на труда. Имаме нужда от конкретни мерки, които да са, из, из, са измерими и да са лесни за контролиране. И това трябва също така да засяга добър контрол и над правилата с работните договори. Трябва а, да се следят много внимателно атипичните е, договори, особено когато трябва да се опитаме да съчетаваме личния със служебния живот, трябва да имаме начини да има семейен живот, било то чрез е, по-гъвкаво работно време и други. И считам, че интересите на работещите трябва да продължават да бъдат защитавани. Благодаря. jeg synes, det er meget vigtigt at, at understrege, at hvis man vil have et flexicurity... Благодаря. Относно гъвкавостта и сигурността, разбира се, това означава, че трябва да имаме гъвкавост, но трябва все пак да имаме и сигурност не може просто да се задоволим да помагаме в момента, в който човека се окаже безработен. Но това не означава, че той трябва да си остане вкъщи и да не прави нищо друго. Напротив, трябва отново да си намери място на пазара на труда, дори да смени сектора, ако първоначалният сектор, където е бил заед, вече не съществува или не набира хора. Трябва да имаме ясна политика за работната ръка, която да позволява на всички да бъдат в една нормална ситуация, дори и когато са безработни. Тоест, гъвкавост и сигурност. Такава е ситуацията в Дания сега. Инвестирахме страшно много средства за пазар на труда. 6,5% от БВП на страната са инвестирани от националния брутен продукт. И това ни позволява да а, постигнем конкретни резултати. Ситуацията при нас е съвсем различна спрямо ситуацията на пазар на труда на други държави. Това не означава, че трябва да се жертва качеството на работната заетост. Напротив, има най-различни форми, гъвкави форми на заетост, има различни директиви за работното време, за заплащанията и други. Но трябва да се попречи на фалшивите предприятия да набират персонал без да съчитат правилата. Аз имам няколко предложения към текста и се надявам, че докладчика ще ги чуе. Това, което е важно също така, е да не считаме гъвкавото работно време като за панацея, т.е. тя няма да реши всички проблеми. Много хора мислят, че точно така ще стане. Но всъщност имаме нужда и от сигурност, която да гарантира качествени е, <clears throat> <clears throat> <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Ще ми се да поздравя госпожа Грюни за доклада, в който е описала много проблеми. Има и доста предложения за подобряване на работните места. Също като преждеговорещи, аз смятам, че дългосрочните договори или постоянните договори трябва да се възприемат като норма, а не растящата тенденция по време на криза да има нетипични договори. Проблемите са известни, не се защитават пенсионните права, по-малко обучение и подготовка се предоставя и сигурността на работниците на работното място също не е на висота. Комисията предлага мерки за пенсионните фондове и като че ли приемат, че нормата трябва да бъдат нетипичните договори, трудови договори. Всички тези въпроси са взети предвид и когато се обсъждат пенсионните схеми, което ме кара да се замисля. отражението е не само върху отделните хора. Засягат се въобще системите за социално осигуряване в цяла Европа и не бива да използваме кризата като повод, за да ускоряваме тази тенденция полза на нетипичните трудови договори. Различни мерки са предприяти в Европа за справяне с кризата и те се отражават върху работниците, условията на труд, въвеждането на условия за нетипични трудови договори. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искала да се спра на основната цел на този доклад. Според мен, тя трябва да бъде изложение от страна на тази комисия, която да заяви, че безсрочните договори трябва да са нормата. Можем да се възползваме от резултатите на различни проучвания, които са безусловно ясни и да кажем, че правилото трябва да е да се предлагат безсрочни трудови договори и че в дългосрочен план а, системите за социално осигуряване влушават качеството си, хората губят сигурността си. И можем да добавим и още един допълнителен аспект. А именно само да се предлагат безсрочни договори, защото иначе хората при нетипичните договори не получават обучение на работното място. Няма такива споразумения между ръководството на предприятията и работниците да бъде повишавана тяхната квалификация. Аз представлявам един беден район, много нови технологии а, се развиват там и се предлагат нови работни места – но има недостиг на работна ръка. Именно поради това, че хората предпочитат да имат постоянни договори. А, в по-бедните райони, и съм благодарен, че господин Ори спомена кохезионната политика, се намират в още по-затруднено положение. А, там трябва да има подготвена работна ръка но не се предлагат работни места. Според мен основната тенденция, която се проявява от този доклад, се тълкува превратно, а не така както би трябвало да се тълкува. постоянните договори, това трябва да го кажем съвсем ясно, е, постоянните договори са норма, за да има стабилност в заетостта и работниците да се възползват от е, условията за подготовка. Господин Ори. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя госпожа Грюни за отлично свършената работа по това досие. Това е много важен доклад. Не съм съгласен с някои от изказванията от многоуважаемите колеги. В никакъв случай не оставам с впечатлението, че а, самия текст а, е изкриван в една посока. Ние, ние живеем в един свят, който непрекъснато се променя, появяват се, изчезват най-различни явления, живеем в глобализиран свят на конкуренция – независимо дали ви харесват безсрочните договори, все по-често имаме нетипични условия на труд и тези нетипични трудови договори преобладават. Това, което ми харесва обаче в доклада е, че той дава описание на ситуацията без да прави определени оценки. Опитваме се да въведем някакъв ред в този свят. Отговорностите в момента са на а, регулаторните органи. Има много нерегламентирани области. Има една ничия земя. И там царува грубата сила. Така че не бих влизал в ролята на съдник и да кажа кое е добро и лошо и какво искаме и не искаме да се случва. Да вземем някой, който работи по нетипичен трудов договор, знае какви са му отговорностите, така както правят всички, които са на обичайните безсрочни договори, както предвижда, предвижда закона а, правим преглед на закона за а, трудовите отношения и казваме какви са условията по тези договори. По същия начин трябва да подхождаме и към нетипичните договори и трябва да свикнем с този вид заетост, която не е типична. Напоследък много хора остават без работа, тези работни места няма да бъдат възстановени. Много от хората, които отново намерят работа, ще бъде именно по такива нетипични договори. Е хубаво, че в договора именно това се отбелязва. Този договор е на предничев и показва как трябва да реагираме на новите форми на заетост. Томас Ман, моля. Благодаря ви. господин Ори повдигна важна тема. Доклада на госпожа Гарни е отличен, но той не е панацея. Има различни възможности и начини да се реагира. Документа е отлична основа. Внесени са над 200 изменения. Не, че доклада е лош, напротив, той така ни стимулира, че искахме да участваме и горещо искам да благодаря на докладчика. Госпожа Грюни каза, че е важно да се вземе под внимание пълната заетост. Но какво да правим в отраслите, където това не е възможно, защото няма достатъчно сигурност на пазара или работните места не могат да бъдат задържани в Европейския съюз. Или пък има фактори, които не могат да позволят оптимален социален диалог в някои държави членки. Не можем да говорим за пълна заетост, като да, да я споменаваме като някакъв празен лозунг. Трябва да сме гъвкави по отношение на работните места, за да може да се гарантира не само количество, но и качество. Да може е, работниците е, да е, оценяват работата си, работните места да са гарантирани в бъдещето. И хората са благодарни, когато получат възможност да работят, но не трябва да бъдат експлуатирани. Ние имаме, е, носим голяма отговорност и трябва да я поемем, за да може безсрочните трудови договори да останат основния трудов договор. Най-честите. Е, тук трябва не само да си определяме цели, а да отчитаме и реалностите на място. А, имаме един чудесен доклад, трябва на голяма гъвкавост и достатъчна сигурност. Важно е да се наблегнат и на двете, на двата елемента от този бином – Важно е социалните партньори да си сътрудничат, да са в непрекъснат диалог, да се договарят колективните трудови договори и на, европ... на европейско равнище да има реален социален диалог, а не социалните партньори да воюват един срещу друг. Социалният диалог трябва да се води във всички отрасли. По време на последната избирателна кампания си дадахме сметка за проблема с работещите на черно, незаконно работещите и комисаря Шпидла се зае с този проблем. Не може от една страна да заявяваме, че ще се борим срещу работата на, черна, на черно и от друга страна да не прилагаме принципа на субсидиарност. Трябва да се създаде ефикасен контрол. контрол. Доклада е много добра основа за работа и мисля, че ще постигнем много компромиси, за да отразим всички нюанси в дебата. Um Скъпи колеги, когато говорим за основните насоки за заедостта, явно моята позиция не е била добре разбрана, но пък предполагам, че именно заради това тук бяха изказани други интересни идеи, които аз по-нататък ще включа. Докладът на госпожа Грюни е много добра база за работа, но всъщност точно за това става въпрос, уважаеми колега Ман. Ако комисията реши да признае, дори така с половиността, духът на сътрудничество на Европейският парламент, в такъв случай нещата ще да бъдат съвсем различни. А по докладът с Грюни, то е много добра база за по-нататъчна работа, но мисля, че ще трябва да ангажираме процеса и по други елементи. И, уважаеми колега Ман, сега не означава да представяме а, като панацея пълната работна, пълното работно време и заедостта. Напротив, трябва да имаме една политика, на атипични договори в повечето случаи и всъщност врем... не, неограничените трудови договори, безвременните трудови договори трябва да бъдат като че ли изключение. Дори в Япония нещата се промениха в това отношение. И аз лично бих се радвал да има атипични договори, ако разбира се има и хора, които са готови да ги сключват. Преговарям от над 20 години в областта на текстилната индустрия, колективните трудови договори. И а, с атипичните договори има достатъчно сигурност, но едновременно с това е много гъвкавост, която е изисквана от работещите. Но пък повечето от работещите се страхуват, че всъщност ще пострада сигурността на тяхното работно място. И тук можем да си повтаряме, че атипичните договори имат същите права и задължения, но всъщност, колеги, правата при тези договори поне за сега съществуват само на теория. И ако хората, които работят с такива договори, например един временно заед, или заместващ, много трудно ще си намери отново друг подобен договор. Или пък да участва в представителства на персонал в дадено предприятие, ако има само временен трудов договор или е заместваш, ами е, невъзможно е. Трябва и може да го направи само ако има ам, договор на безсрочен трудов договор. Така че, колега Ман, вярно е, че министрите на социалните министерства го казаха, трябва наистина да имаме повече качествена заетост, с повече права за работещите, с справедливи условия, където те са по-добре защитени и където могат да съчетават работен, частния си живот, личния си живот и работата но всъщност това си остава на думи. И министрите на а, труда вече направиха подобни изказвания през 2007 година, а всъщност то се остана на теория. Благодаря. Um, yes, a, a Аз също имам няколко коментара. Това, което проистича от този дебат е, че нетипичният начин на работа е въпрос на избор. Никой не е против това, но понякога то бива налагано на хората. И аз имам думи за независими, независимо работещите а, или самонайтите. Те, тези, които работят на свободна професия, са извън обхвата. И а, тези хора избират така да работят. Свободна професия. Това не са малки предприятия, това са просто хора, които имат свободна професия и те са изпаднали от целия законодателен процес и смятам, че трябва да го имаме предвид. И повечето ми изменения са в тази посока. Има други хора, които предпочитат да работят на срочни договори, временно да са наети поради други свои задължения. И ние не бива да, а, им, да ги санкционираме за това. Дали става дума за обгрижване на възрастен роднина или нещо друго, в крайна сметка стигаме до избора. Не всички нетипични договори а, са обект на злоупотреби, но има такива, които са. Ние трябва да подходим строго към тези, при които има злоупотреби. Не бива да възприемаме идеята, щом са нетипични договорите са вредни. Има а, такъв вид заетост и тя е въпрос на избор. Следва да търсим баланса. Това е въпрос на свободен избор, който иска да работи на нетипични договори. Добре. Другото, което искам да спомена, са колективните трудови договаряния и ние не бива да налагаме това като изискване. Ако има традиция за колективни трудови договаряния и тя върши добра работа, хубаво, но там където а, няма такава традиция, не бива да допускаме, че всяка държава членка има едни и същи традиции и всички трябва да бъдем натикани в а, тези рамки. И има само едно правилно решение всички социални партньори да бъдат привлечени към обсъждане на законодателните предложения. Всички трябва да участват в този процес на законотворчество. Сега давам думата отново на госпожа Грюни да спомене и да коментира споменатите изменения. Благодаря, всички колеги за участието в дебата и за внесените изменения, на които ще се опитам да отговоря изцяло. Господин Коферати, вие сте внесли много изменения и всеки път посочвате, че трябва да се прибавя кризата. Аз говоря за кризата на някои места, споменавам я неведнъж, в изложението на мотивите, но смятам, че този доклад не трябва да се съсредоточава само върху кризата, защото атипични договори има и е имало и в други периоди. И мисля, че споменаването на кризата твърде често по-скоро ще сведе обсега на въпроса. <clears throat> Да, е, вие казвате, че атипичните договори не трябва да са правило, а безсрочните подчертавате колко е важно да се водят колективни преговори. Господин Коферати си тръгна. Имаше едно изменение, което исках да го питам, друго, което приемам, а именно за разделянето, за съчетаването на семе с професионален живот, където атипичните договори могат да бъдат решение за някои хора. Мисля, че това изменение няма да създаде проблем. По отношение на казаното от госпожа Райна ще кажа, че единственото, което ме шокира е, че вие осъждате атипичните договори аз не мисля, че трябва да ги осъждаме, трябва да ги поставим в определени рамки. Винаги са съществували, винаги ще има такива договори, това може да е личен избор на хората. Просто трябва да ги поставим в, прави, в, в рамките на правила. <clears throat> това е целта на този доклад. За да не се създават всякакви видове договори, които да застрашат правата на работниците от държавите членки и да ги поставят в трудно положение, лишавайки ги от социална защита. Господин Кристенсен, вие говорихте за поливалентността. Съгласна съм с вас. Когато сме започвали професионалната си дейност, ние сме, всеки от нас е имал професия, докато днес се иска човек да има няколко професии, за да може да си сменя работата. И е, за това обучението през целия живот е много важно – както за тези, които нямат работа, така и за тези, които работят, но един ден ще бъдат изправени пред необходимостта да сменят работата си и те трябва да имат възможност да запазят работно, в смисъл да намерят ново работно място. И мисля, че а, един от основните акценти на доклада е обучението през целия живот. Споменавате също фалшивите предприятия, има и фалшиви хора на свободна практика, самонаети. Мисля, че това не трябва да съществува в Европейския съюз. Трябва или сте е, работник, наймен работник на трудов договор, или сте на свободна практика, но помежду, по средата ням, няма длъжност. Господин Кромбах, чух е, вашите изказвания по отношение на социалната защита. Във Франция миналата година а, беше създадена специална защита за хората, които напускат дадено предприятие. Има допълнителни средства за здравно осигуряване и социални помощи в течение на няколко месеца след напускането на работа трябва това да се обмисли и за атипичните договори, за да се даде повече сигурност и да се гарантират пенсиите. Това е споменато в моя доклад, там където говоря за социалната защита. Разбира се, за безработните има известни ограничения. Аз не смятам, че кризата трябва да служи за претекст за умножаване на атипичните договори. <clears throat> Не, тя просто добави допълнителни трудности. Вече няма кой знае какъв избор. Например, в, едно транспорт, в една транспортна фирма преди 3-4 години шофьорите на тирове, които работеха на пълноценни договори, си избраха междинни договори на частично работно време, за, за да имат повече гъвкавост, така че понякога трябва да се отчитат и тези, този вид избор. Вие споменахте, госпожа Шрадър, че договора, безсрочният договор е правилото. Да, аз го казвам в началото на доклада, именно с цел да се борим с нетрайните работни места. Но ви казвам, че е, избора на атипични договори се движи от друга мотивация. Е, това е отговори на господин Бар. Е, по отношение на пенсиите също казвам, че трябва да се сложат рамки на атипичните договори. Чаба Юри, Юри благодаря ти за подкрепата. Казваш, че трябва да се мисли също за наемането след кризата. Да, това също съм отбелязала в доклада. Економическото възстановяване. Сега предприятията, фирмите се притесняват от кризата – и не могат да предвидят как ще се развива бъдещия им пазар, но а, когато започне економическото и най-вече социалното възстановяване, то ще почне, може би, най-вече от атипичните договори. Тоест, то ще се съпътства най-вече с подписването на атипични договори. Томас Ман, благодаря ти. Много са интересни твоите изменения. по отношение на определението на атипичен труд. Бях го пропуснала. Господин Хендъл. Благодаря ви. Вашите изменения ми се струват доста песимистични, но изказването ви ме успокои и се надявам, че ще можем да намерим компромис, защото знам, че всичките целим да има пълна заетост, работа на пълно работно време, безсрочни трудови договори. И полагаме ежедневни усилия за това. Вие споменахте временните заместниците по justement euh, par la loi de, de 2008 justement dans les entreprises които също трябва да могат да участват в изборите в фирмите и предприятията. защото социалният диалог е двупосочен, работници и работодатели трябва редовно да се срещат, за да намират общи решения. Госпожо Лин, малко ми е трудно да приема вашите изменения, защото когато човек е, човек е или волно наемен, свободно наед, или работещ по договор. Когато говорим за атипични договори, мислим за работниците. Тук не се включват хората на, с свободни професии. Те са извън обсега на текста. И мисля, че може би парламента трябва да обмисли текст за свободните професии, където да се ухвани проблема с фалшивите е, свободни професии и тогава, може би, ще вашето, текста на вашето изменение там ще бъде подходящ. Но в моя текст не мисля, че е уместно да се добавя такова изменение. Можем да го обсъдим, ако искате. Спомена се също така необходимостта да се зачитат традициите на всяка една държава членка, но социалният диалог на всички равнища е винаги е, нещо изключително важно. За това трябва работниците да бъдат максимално поощрявани да участват в този социален диалог с ръководителите на фирмата. Благодаря и надявам се, че ще намерим компромиси. Благодаря, благодаря на госпожа Груни. Предполагам, че много от вас вече са се убедили а, и ще гласуват за измененията. На 2 юни ще бъде гласуването в комисията тук и след това ще мине на гласуване в пленарна зала. И пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Благодаря. там думата на докладчика. Благодаря а, на всички, които внесаха изменения, казва госпожа Турнен. И много от измененията добавят неща. Това е нещо, което оценявам. Някои от измененията внасят малки промени, другите внасят големи промени. Това може да се разисква на среща на, координаторите, на докладчиците в Сянка. По точка от прембюла М, където се говори за дискриминацията на младеща и по-скоро на младите жени, тук също направих изменение. И е, другите, които внесоха изменения, госпожа Рапта и други, определено мисля, че мога да им кажа, че можем да постигнем компромис. По точка от преамбюла F, там има повече противоречия, поне повечето от членовете тук говориха за тях. Искам да обясня защо изготвих текста така, както е. За мен това е ключова точка. И причината, поради която споменах Обединеното кралство, Франция и Дания, е, че всъщност не да заклемявам тези страни, а всъщност да покажа, че тези страни не, оста... не дават кой знае какви надежди за младите хора в Европа. Тук също така посочих и други страни, които пък са добър модел, дори моята страна. И Основно говорим за заплати, за помощи за безработни, но тук специално гледаме и кои страни предлагат най-добри условия на младите за независимост в работният живот. И има много страни, за които съм споменала тук, които не позволяват никакви а, не дават никакви предложения на младите за обучение или за финансова независимост. А, колегите Грюни и други а, внесоха изменения. Предполагам, че можем да постигнем някакъв компромис. По параграф 1. А, господин Хелмър а, предлага да се заличи а, на изречението, където се говори за стъпките, с които ще се защитява политиката. За мен обаче това е, е много, много важен абзац, когато говорим примерно за правата, основните права, които ще се зачитат. Второ, говорим също така за създаване, целите създаване на работни места за младите и съответно в кои сектори, какви места и искаме да открием работни места за младите за бъдеща Европа. Аз бих могла да подкрепя тази идея. Има и други изменения. Аз подкрепям измененията на госпожа Рапте да се включи а, идеята е да се включат а, субсидии и помощи за заетост при младите. А, но може да се получи едно недоразумение. Например, за ефективни назърчавания, било то минимална заплата и други. Но като цяло мисля, че измененията са добри. В параграф 4 госпожа Рапте е внесла изменение за насоките и също така, за да се гарантира финансовата помощ. Да, това е добра идея според мен. По Европейския социален фонд и намирането на средствата, виждам, че повечето от страните подкрепят идеите за набелязване на някакви цели в това отношение, цели за финансиране. В параграф 6 предложението господин Попакис за наблягане на практическите аспекти е интересно. Предполагам, че той има предвид нещо важно – защото вярно е, че младите срещат затруднения от преминаване от към теорията, от теорията към практиката. Мисля, че е, това би могло да ни помогне. Би могло също да помогне евентуално за правното напускане на училищата и университетите. Може би господин Попакис ще ми помогне в изготвянето на тази част от доклада. По параграф 7 искам да обясня накратко а, имаше страшно много изменения. И става въпрос за този параграф за стажове. А, разбирам, че наистина трябва да разграничаваме практиканти, стажанти от чираци, т.е. кой къде практикува. Вярно е, че тук става въпрос, примерно, за практиканти, за стажанти, които се изпращат за известно време в фирми, в предприятия. За съжаление обаче, те много често днес се използват като ам, сив пазар за младите, наемат се за малко време, почти нищо не им се плаща и така се въртят много често. Ам, така че трябва да се справим с този проблем. От друга страна имаме че ръкуванията, така да се каже, те са пълна част от самия цикъл на обучение. Австрия, Германия тук имат много добри такива стажове. Докато все пак обаче да не забравяме да кажем, че подобни стажове, за съжаление, са твърде рядко явление, особено в настоящата ситуация на криза. И този тип стажове са, зависят много от економическите постижения. А те са много полезни, за да се финализира обучението, да се премине от теоретичната част към практичната. И е, именно за това разделих този параграф в две два нови параграфа. Една, един е засягащ стъжантите, практикантите. И тук имаше много интересни изменения, които бяха внесени. И после а, за, говорих и за институциите, които евентуално трябва да се занимават с тези стажове и как точно да се процедира. И втората част от този параграф е за а, практическите стажове или така се каже чераците. По 8 има няколко изменения които говорят за свободното образование, безплатното образование. И тук мисля, че получих разбиране от комисията. Доволна съм. А, по а, гъвкавостта и сигурността в, също в параграф 12 има четири елемента, които са основните елемента на а, флексигурността. Те са обаче ем, противоречиви и затова трябва да решим дали трябва да се придържаме към текста на комисията или не и какво искаме и дали искаме всъщност да направим наша нова дефиниция, собствена дефиниция на флекс сигурността. Това обаче най-вероятно ще се разисква на среща на докладчите в Сянка. Оставам отворена за вашите предложения. Госпожа Хирш обвърза дебата с а, а, пенсиите. Мисля, че това е важен момент. И по 15 ти програм искам също да кажа, че добрата грижа за децата всъщност улеснява жените, майките, защото сега те си стоят вкъщи да се грижат за децата, вместо, примерно, да се върнат на работните си места. Но предполагам, че и тук можем да намерим някакво решение. И по гаранциите за младите, господин Хигинс каза, че трябва да има незабавни гаранции, а не след 6 месеца или след 4 месеца, както мислехме да го направим. Подкрепям идеята, но мисля, че трябва да имаме дебат с реалистични предложения за различните държави членки. Защото трябва да имаме нещо, крайен резултат, който да е възможен да се приложи на практика. Не искам да влизам в повече детайли. Ще дам само една последна забележка. Бях в Испания преди две седмици. Там председателството заседаваше за младите и безработицата. Имаше представители от всички държави членки, от младежки организации от 27-те страни. Имаше представители и на комисията, и на Испанското председателство. И аз лично бях поканена, защото бях в контакт с Испанското председателство и то на много ранен етап и се опитвах да обвържа целият процес с този доклад. И мога да ви кажа, че в момента тече цял процес вътре в съвета относно младеща и безработицата. Две неща по този процес. Първо, в момента а, идеите по процеса се предават към следващите председателства, белгийското и унгарското. И също така се опитват да се приложат в конкретна политика. Испания и а, Белгия а, и също така Унгария ще работят по създаването на а, работни места за младите. И общо след мога да кажа, че представителите на съвета бяха силно изненадани да видят, че парламента има представители изпратени там, т.е. те не очакваха, че ние се занимаваме с техният проблем. Имаме слаба връзка между отделните институции. Те не знаят какво става тук и ние не знаем какво става там. Това е срамно. Това е последната ми забележка и искам да разисквам това с докладчиците в сянка и може би с госпожа председателката. Благодаря, госпожа Гривни. Благодаря. Извинявайте, не знаех, че ще ми дадете думата. Искам да отговоря за изменението, за заличаване, което предлагам и което може би създава проблем на колегата. Става въпрос за споменаването на, за минималния доход за интеграция в обществото, създаден във Франция. Младите не могат да се ползват с този доход, ако са под 26 години. Има млади хора, които не получават доходи, които <clears throat> биха искали да получат. Но аз съм против факта да се предостави един минимален доход на млади хора, защото това ги приучава да, към асистанат, към помощ и пречи на а, интензивното търсене на работа. Това, което аз лично бих желала, е младите максимално бързо да си намерят работа, да им се предоставя квалифицирана подготовка. <clears throat> Защо? Е, защото е, е, във Франция има един минимален доход, който се дава на всички, които не правят нищо. И аз мисля, че трябва да сме внимателни към това. Младите трябва да бъдат подтиквани да си намерят работа, да им се предлага допълнително обучение, не просто да им се дават някакви пари, които ще ги стимулират въобще нищо да не направят и е, да, постепенно ще си загубят и квалификацията и достоинството. Разбира се, склонна съм да дискутирам. Господин Серкас предложи да се премахне тази част, мога да съглася с останалото, а именно прилична работа за младите, подготовка, квалификация, с това съм съгласна. Аз съм за обучението, научаването на различни професии за наяти, колкото може по-рано. Студентите и младите трябва да получават възможности да а, се, да получат някаква подготовка. Но не веднага да им се дават пари. Разбира се, трябва да видим дали има достатъчно предприятия и фирми, които да поемат всички млади, защото много често има млади хора, които искат да си намерят работа, но не намират място. По отношение на стажовете, а за заплащането на стажантите мнението ми е същото. Трябва да внимаваме, защото ако се наложим на предприятията да плащат на всички стажанти, е, много предприятия просто няма да наемат стажанти. Ако стажанта върши реална работа, може да се помисли за обещетение. Но ако стажантът само обикаля из предприятието, с фирмата, за да види как функционира, без да върши нищо, тогава не може да се иска обещетение и тогава може вече да изхождаме от срока за стажовете под 3 месеца. Младия човек само разузнава, така да кажем, а на три месеца вече той, на него му се възлага задача и трябва да бъде заплатен. Понякога някои работодатели наемат стажанти а, като заместници на титуляри. Там трябва вече да внимаваме. Има и други изменения, но мисля, че ще намерим компромиси. Благодаря на госпожа Тюрнен. Доклада е много добър и смятам, че ще постигнем съгласие. Sí, gracias, señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Аз също се присъединявам към госпожа Грилни и поздравявам госпожа Турунен за доклада, който е отличен. Имам изменение и госпожа Турунен ме попита защо това е девето изменение към точка F от преамбила. Според мен важно е вие да имате предвид, че формулировката в F е доста объркана. Не става дума за това, че споменавате изрично държави, но като че ли има едно смесване на а, мерки за насърчаване, критични бележки и мерки, които благодетелстват у нези, които все още не са навлезли на пазара на труда. Поне така звучи на испански. И излиза, че а, младите хора не могат да се възползват от а, това да водят един независим живот като възрастни, и затова са виновни въведените мерки. И ако тези мер, а, мерки бъдат а, отменени в Дания и на други места, младите хора ще имат по-добри възможности. Поне до такъв извод можем да стигнем. Тоест, виновни са приятите мерки бихте могли да кажете, че има недостатъчно добра уредба или че се създават рискове в някои случаи, но не бива да казвате, че не бива да има каквито и да било мерки за подкрепа или за активна намеса или за пасивна такава. Не е правилно, защото излиза, че така трябва да оставим пазара сам да решава. Може би испанският превод е виновен за това, но а, това е един а, много противоречив а, текст, като някои от части от него са направо опасни. Защото бихме стигнали до едни свръхконсервативни заключения и нагласи. Вероятно е въпрос на формулировка, Не, но на испански така стои текста. А, имахме едно изслушване за младеща и а, този текст наистина а, обърка всички. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя колегата, докладчика, госпожа Тюренен за този доклад. А, прос... Искам пояснение по някои от измененията и бих искал да а, дам тук някаква принадена стойност, както казват на английски value added. Ще говоря най-общо за това, което предлагам. Според мен този парламент трябва да е съпричастен и да оказва влияние, особено когато говорим за единици, мерни единици или жалони за а, бъдещето. парламентът трябва да бъде добре осведомен и а, преди да говорим за допълнителни средства по Европейския социален фонд, би следвало да помислим как да заработи по-ефективно този фонд, вместо само да му увеличаваме средствата. Според мен на първо място трябва да решим как можем да укрепим този фонд, да стане той по-ефективен вместо да мислим за това как да освояваме средствата по него или как да дадем възможности за повече независимост на младеща. Все още вече не мога да се смятам за млад човек, но поддържам връзки с младите хора и смятам, че Мога да кажа, че не е никак лесно да приключите с училищния живот и да установите, че сте безработни. Госпожа Грюни говори за доходите. Освен това ми се струва, че е необходимо да има по-точни определения. Какво означава независим а, живот като възрастен? Е, една от мерките, за която ние говорихме по предходния доклад, бе да се възползваме от е, ученето през цял живот. То е отрешаващо значение, но трябва да улесним младите хора, след като завършат образованието си, да могат да навлезат на пазара на труда. Трябва да се запознаем по-добре с статистиката и ще видим, че сред безработните младеща е на първо място и безработицата сред младеща се увеличава. Това не се отразява добре на младите хора. Какви промени трябва да направим предвид това? заедно с докладчика и с колегите, според мен, ние трябва да помислим за онези изменения и компромиси, които ще ни позволят да облегчим живота на младеща в Европа. И да обвържим това с процеса на ученето през цял живот. Тук искам да спомена и изменението, което касае по-реалистичното прилагане на този механизъм. Гледам на бъдещо с оптимизъм и очаквам през идните седмици да постигнем компромис и този доклад да се превърне в успех. Ähm, Благодаря. Давам ви думата, госпожо Рапте. А имам честа да бъда докладчик в сянка за групата на социалистите. И искам да благодаря на Емили, която ни предоставя един отличен текст. Защото когато изхождам от един много добър текст, работим доста по-добре и е възможно да представим изменения, които още повече да го подобрят и да го доближат до преследваната цел, защото целта на настоящия доклад според мен е изключително важна. По една много проста причина работим просто за бъдното поколение, което е, може би, първото поколение млади хора, които, без да бъда песимист, ще живее при по-лоши условия, отколкото своите родители. Намираме се в една обща криза и не трябва да я забравяме, когато обсъждаме текстове, засягащи младите хора. Погледнах измененията и смятам, че все още има място да се намерят компромисни изменения. Някои пунктове трябва да бъдат уточнени, обсъдени, трябва да ги дообмислим. Например, ще спомена тук казаното от господин Серкас, нашия координатор. Един от въпросите, по които трябва да помислим, е повдигнатия от него. Друг проблем, който аз бих споменал, например, а, даже не би го нарекал проблема, по-скоро въпрос, засяга а, няколко идеи. Няколко, няколко спорни идеи. Ще ви дам пример. Няма да цитирам всички изменения, но този пример с изменение 96 на господин Елмер, който дава съвсем конкретно предложение в параграф 11. Гласи, че гъвкавост без социална сигурност не позволява да се преборим с проблемите на младите на пазара на труда. Този текст а, трябвало да бъде зачертан според господин Елмер но според мен това е централна идея, която трябва да остане в документа, защото ако ние заличим тази част от 11 параграф, ние е, оставяме новото поколение без никаква защита в ръцете на работодателите. И за това този пример трябва да привлече нашето внимание. От друга страна ще кажа, че е, има и изменения, които ще получат подкрепата на всички политически групи, защото целят улесняването на достъпа на младите до пазара на труда. И тук не мога да устоя на съблазънта да кажа до каква степен този доклад е свързан с предходния – докладът за атипичните трудови договори. По принцип, жертвите в кавички на тези атипични договори най-често са младите, които се опитат да си намерят място на пазара на труда и много често са готови да приемат правата им да бъдат нарушавани приемат най-различни видове дискриминация или видове натиск от страна на работодателите. Не трябва да забравяме тези явления. И накрая, в заключение, ще кажа, че съм доста голям оптимист по отношение на еволюцията по този доклад. Смятам, че ще успеем да подобрим предложения от Емили текст и ще получим един доклад, който ще е, ангажира положително парламента и комисията в полза на младите. Благодаря, казва председателката. Давам думата на докладчика за обобщение. Um, briefly... Uh, Съвсем накратко благодаря за направените коментари. Отбелязах си ги и ще се видим на заседанието с докладчиците в Сянка. Искам да коментирам това, което каза госпожа Рапти за сигурността. Тази точка е важна. Това трябва да го отразим в този, тази комисия. По точка F от преамбюла. Никога не съм обвинявали в миналото, че съм консервативна. За първи път ми се случва, но благодаря господин Серкас. Моят проблем, това, което за мен е проблем с тези три примера е, че младите хора имат по-ограничена защита те са по-млади, сравнено с другите служители. В Дания, например, преди 10 години бе проведена реформа и ако сте под 25 годишна възраст, получавате само 50% от помощите за безработица. Ако вие сте млади, образовани сте, взели сте си изпитите, били сте на работа две години, и след това поради световната економическа криза отивате в а, службата а, по за, за безр... и за безработица ще получите само 50%. Ето това беше въпроса, който исках да повдигна. В Обединеното кралство също, например, а, минималните заплати са много ниски и младите хора не могат да си поддържат а, живота т.е. получават по-малко 20% от минималната заплата във Франция и това може би трябва да го обсъдим по-обстойно, но доколкото разбирам, поради това, че искате да а, бъдат включени хората в живота, да се образоват, както беше и в Дания. Когато възникне а, криза, а, можете да завършите висшето си образование, да сте под 25 години и ще получите много малко помощи за безработица в Дания или нищо в а, Франция. Ако сте завършили 18 години, плащате си данъците, но правата ви са много по-ограничени. Това критикувам и аз. Може би трябва да поработим по формулировката готов готова съм за това, но не бива да се опасяваме да споменаваме тези а, конкретни проблеми там, където ги има. Сигурна съм, че ще стигнем до някакво решение, убедена съм. Това беше последното и още нещичко, което забравих а, да речем, имаме един а, строителен работник в Дания, живее в малък град, там останал е без работа, тъй като няма работа за строители и 50% от тях са безработни. За той си е купил апартамент преди няколко години с приятелката, живеят там, живеят независимо като възрастни хора но той получава само 50% от помощите безработица и всъщност родителите му плащат апартамента, иначе той трябва да го напусне. Апартамента не е скъп, става дума за двустаен апартамент в малко градче в Дания. Ето, това имах предвид и това е големия проблем. Това именно имах предвид, когато казах е, невъзможност да се води независим живот на възрастен човек. Yeah. Добре. Прекратяваме с този дебат. Предлагам ви. Всъщност, нека да помисля малко. Докладът на Фигередо ще се разисква на 1 юни. И на 2 юни ще се гласува. А, както вече казах, приключваме дебата по този доклад. И аз трябва да представя с мой собствен доклад сега. Явно жените умеят да вършат е, много неща едновременно. Така че и аз тук ще се опитам да направя точно така. Давам си думата сама. И ще се опитам да бъда възможно най-кратка, най-точна, за да ви представя този доклад. И разбира се, ще ви дам после възможността да се изкажете. Това е инициативен доклад, Казва се развитие на потенциала за разкриването на работни места на една нова устойчива економика. Първо, запитах се какъв е броя на създадените работни места в отделните сектори. И също така се опитах да получа конкретни цифри, за да бъда максимално обективна. Тази оценка позволи да се установи, че основният въпрос тук е как дефинираме тези работни места. И в последствие само като дефинираме тези работни места, можем да сме сигурни, че цифрите, които даваме, са точни. Така че аз опитах да възпроизведа целият този процес в доклада си. Много елементи зависят всъщност от дефиницията на а, заедостта. И аз се опитах да намеря такава дефиниция. Мисля, че всички ще сме съгласни с тази дефиниция на Световната организация по труда. Предложена е била на министрите на заедостта, по заедостта по труда през 2, на, на Г8. Тоест, това е международна дефиниция, която твърди, която, в която се казва, че когато говорим за зелени работни места, така да се каже, те трябва да допринасят за намаляване на замърсяването, за по-добро опазване на околната. Дори целият процес, производствен процес да води към опазване на околната среда. Що се отнася до новите е, работни места или съществуващи, които трябва да подобрим. Тази дефиниция трябва да бъде преформулирана радикално. Друг проблем, над който се занимавах, с който се занимавах, изчетох доста литература и си дадох сметка, че има много нови сектори, които никнат като гъби, и не сме в същия контекст, който съществуваше преди известно време. Нямаме едни условия, при които имаме ясно дефинирани работодатели и работещи. И а, социалните партньори, като че ли са пренебрегнали новите сектори, не са ги взели предвид. И следователно, не са създали рамковите условия за а, регламентиране на тези нови места. Както вече казах, тези работни места се появяват много бързо, те са, много, много, те са многобройни. И в някои сектори се разиграва същински уестърн. Няма никакви правила. Това определено не е добра картина за развитието на зелената економика. В момента зелената економика си е същински уестърн и всеки се бие с другия. Трябва да имаме устойчиви работни места, които да позволяват на тези, които ги вземат, да живеят. Затова трябваше да се обърнем към социалните ни партньори. Ще намерих дебата за наистина много вдъхновяващо. Имаше един документ на комисията по същата тази тема. Можете да го изчетете. Той се нарича Заетост 2009. И има цяла глава посветена на климатичните промени и свързаните с тях работни места. Този документ си остава стратегически но конкретните, е, конкретният опит не е взет е, под внимание. Така че цифрите, които са цитирани там, са малко така на сляпа вяра. И комисията е дала една чисто теоретична картина. Например, в сектора на възобновяемите енергийни източници – се опитват да се изчислят колко работни места ще се създадат, ако се замени изцяло изкопаемите горива с възобновяеми енергийни източници. Това е напълно невъзможно. Законодателството е такова, че в момента насърчаваме ВИ и е всъщност цифрите, които комисията посочва, са много нереалистични. Виждате тук доклада. Ако искате, мога да ви го дам, да си го прочетете. Има много сек... страни, в които някои сектори са насърчавани. И би могло да се влезе в един положителен магиосен кръг. Например, да се подсили конкурентоспособността и така нататък но мисля, че всъщност трябваше да, да разширим нашия мироглед, а не да се ограничаваме до някакви дребни сметки. Целта е да видим как да използваме тези работни места. От друга страна имаме нужда от ясна рамкова програма, правна рамка. Ако няма такава рамка, трябва да се създаде защото ако няма ясно законодателство, ако няма ясни структури, целият потенциал на тези работни места всъщност остава неизползван. И, или пък се използва съвсем малка част от него. Разисквах и с други комисии, компетентни комисии по въпроса. И те също ще изготвят становище. И последната причина, поради която потенциала не се използва, ако няма правна рамка, това е работната сила. Ще ви дам конкретен пример. В Германия, например, еволюцията е невероятна. И това е, защото обаче нямаме специализирани, достатъчно специализирани ам, работещи. И това е, защото няма продължително обучение. Така че трябва да видим как в новите сектори, както и във вече съществуващите сектори, можем да а, експлуатираме този зелен ръст. И как евентуално бихме могли да експлуатираме едно начално образование и съответно образование, обучение по време на целия живот. Това е което имах да кажа по моя доклад виждам, че има хора, които казаха, че няма да останат, но всъщност са тук. Няма да, няма да съжалява със сигурност. Господин Диксън. Е, <clears throat> благодаря, госпожо председател. Много благодаря за вашето изложение. Темата е много интересна. Защо съм тук, всъщност, като трябваше да бъда в Гъртеборг, ще гледам да се изкажа много кратко. Има... Тук става въпрос за дали трябва да променяме начина си на живота или не а, ние потребяваме продукти услуги, какво представлява зелената економика? Това трябва да стане наша цел. Това е неизбежно, ако желаем да а, с, намалим промените в климата, които могат да имат фатално значение. Се, има нещо, за което още не се говори. Всъщност, ние. А, е, трябва да видим какво може да се направи, за да избегнем или максимално да намалим тези промени. Аз съм работил в индустрията през цялата си кариера и внимателно следя развитието и затова съм оптимистично настроен по отношение на зелената економика. Трябва да се създадат обективни, ясни, дългосрочни правила, които да потикнат предприятията да променят своя начин на действие. Разбира се, трябва да се изчислят разходите, така че фирмите да могат да планират своето бъдеще. И по този начин ще постигнем доста по-бързо целите си. Индустриите, предприятията трябва да имат възможност да, планифи... да планират. и по този начин ще установят, че една бърза промяна към зелена економика ще им доведе и бързи печалби. Това е нещо чудесно. Но все още има някои индустрии, индустрии където периода на планиране е по-дълъг и там е възможно да се наложи да, да ги призовем към по-голяма гъвкавост. Когато говорим за зелени, зелени работни места, трябва да обмисляме целият цикъл на живот на съответния продукт. Е, това звъжи и за услугите. Пълният цикъл трябва да бъде зелен, екологичен и ясен. Рециклиране, това е много важно. Повторно третиране на отпадъците, рециклиране по възможно най-екологичен начин. Освен това, създаваните нови зелени работни места трябва да бъдат и трайни. Това е изключително важно, защото много често се говори за зелени работни места като места, където се използват авангарни технологии. Но много е възможно част от зелените работни места да изискват ниска квалификация. Ще има нови видове услуги в установени вече отрасли, но ще има и нови сектори, където е, няма да има същата степен на организация. Друг аспект, който искам да изтъкна, това е професионалната квалификация и подготовка, преквалификацията на хората, за да могат да заемат новите работни места, новите умения, които трябва да придобият или уменията, които трябва да променят. Тяхната подготовка трябва да е насочена към екологичните аспекти. И по принцип ние се нуждаем от преориентиране на всички форми на подготовка. Готов съм на дебат с колегите. Казвам ви, че трябва да ви напусна, но някой, имам тук асистент, който ще си води бележки и се надявам, че на следващите дискусии ще мога да участвам по-пълноценно. Благодаря. А, Радвам се, че останахте чак до сега. Много съм ви благодарна. Господа, госпожа Азей. Резай. чакам да чуя вашата реакция. Благодаря. Благодаря на вас, госпожо Пресава. Вие сте и докладчик. Нашето заседание беше добре организирано. Успяхме да се информираме предварително за а, темата. Този доклад е наистина а, съществен и трябва да добре да определим понятията. Какво означава трайно работно място, зелено работно място и така нататък. Аз лично а, смятам, че трябва да говорим за работни места в рамките на устойчива економика. Защото зелено работно място, това е прерогатив на една от групите в парламента. А, това, което казва и докладчика, е, че трудно да се дефинира един или друг сектор и отрасъл, който трябва да бъде по-зелен от другите и да се изключат други области, мисля, че е много важно а, да възприемем един доста по-широк подход, което се препоръчва и от докладчика. В <clears throat> традиционната промишленост, например, автомобилната индустрия, производството на автомобилни гуми, да кажем, се търси, например, намаляване на използваните суровини. Гумите трябва да траят 20% повече време. Тоест, виждаме, че в най-традиционни индустриални области се възприемат подходи към устойчиво развитие. Вие добре, много точно споменавате и статистическите данни, начините на измерване на а, устойчивото развитие. Когато се подкрепя един отрасъл, един сектор, може да се получи и изкривяване, защото някои данъчни облегчения или парични помощи могат да привлекат някои лоши инвестиции. Да кажем, дава се помощ само на един отрасъл, който по някакъв начин свиква да му се помага и очаква това да продължи като практика. Изведнъж като спрат помощите, отрасъла затъва. Трябва да говорим за такива ситуации, за да могат те да бъдат избягвани. Освен това, една лека критика към подхода, възприят от докладчика по отношение на качеството на работните места и така наречените трайни работни места. когато говорим за такива работни места, трябва да отчитаме какви са условията на труд. И да избягваме социалния дъмпинг в всички държави членки. Защото в редица държави членки, в колективните трудови споразумения се уреждат тези условия, зелените работни места се е, разглеждат е, или уреждат по същия начин, както останалите. Задавам си също така един въпрос. Докладчика малко изкритикува е, желанието 40% от младите да имат диплома от висше, с висше образование. 40% ми се струва а, да цел, нали, което е малко завишена, на, на нуждата да преувеличаваме желанието да са нашите съграждани свръхобразовани и плюс това не бива да забравяме факта, че освен това много млади и, други, и не по-малко млади трябва да се обучават през цял живот. Тази цифра 40% ми се вижда доста голяма. Аз съм от скандинавските държави и съм свикнал с политиката на равенство в нашите държави. Ние сме доста напреднали и на пазара на труда в северните скандинавските страни жените работят много повече от другаде и нямаме квоти. Например, повечето финландски депутати са жени. за това никак не приветствам идеята за квотите. Това не е нещо модерно, съвременно. И мисля, че ще внеса изменение в това отношение. Освен това, малко съм критична по отношение на таксата за събиране на временни фондове. Тази идея не ми се вижда много удачна. Какво значи това? Не мисля, че въвеждането на нови такси е удачно. Това ще доведе до изкривявания на пазара. обществената държавната економика в държавите членки така или иначе е изправена пред големи е, предизвикателства и не мисля, че има достатъчно причини да се запази този текст. И накрая ще кажа, че в доклада, там където се споменават новите отрасли или сектори в устойчивата економика, Текстът е доста неясен, а това е свързано с големи надежди и очаквания. Важно е да си спомним какво се казва в първите е, абзаци на доклада. Споменава се начина на производство, е, всъщност в даден отрасъл. И именно този начин на производство определя дали това е устойчив или отрасъл или не. Иначе по-нататък определението е неясно. А, и накрая няколко основни елемента, които искам да обявя. Надявам се, че ще има изменения, които ще подобрят доклада. И благодаря на докладчика. Äh, äh, благодаря, господин Хендъл. Що се отнася до доклада, сам по себе си той е добър, може да бъде да усъвършенстван. Бих се спрял на същите въпроси, които засегна и докладчика. Докладчикът каза, че социалните партньори всъщност не са направили достатъчно задълбочено проучване на новите отрасли, но това е частично вярно. Моят опит сочи, че там, където имаме слънчева енергия, ветрова енергия, се появяват не само нови предприятия, но се променят социалните стандарти, представителството в профсъюзите. Това понякога се явяват като пречки за новите дейности. Профсъюзите твърдят, че трябва да бъдат оставени да работят. Но стигайки до частта за промените, трябва да помислим за системата за възлагане на обществени поръчки, компаниите, които кандидатстват, трябва да отговарят на определени социални изисквания. устойчивостта, сигурността на работните места са неща, които подпомагат устойчивостта. Благодаря много. Някой иска ли думата? Комисията? Тъй като няма никой, не. Има някой от комисията. Госпожа Моника Шлебингер. Имате думата. Благодаря. Госпожо председател и докладчик, благодаря за добре структурирания и комплексен доклад. Генерална дирекция за заетостта, която представлявам, приветства тази инициатива. Споделя много от проблемите, описани в доклада, особено за тези, които полагат грижи за най-уязвимите групи на пазара, те биха могли да извлекат полза от различните предизвикателства в околната среда. Много от засегнатите въпроси в доклада са напълно обосновани, но има няколко инициативи на комисията, особено в областта на политиката на заетостта, които имат отношение и подпомагат преходните периоди и преструктурирането на економиката в това число и пазара на труда. Ще се спра на три неща в изказването си. Ще получите и писмени наши бележки, ако желаете. На първо място стратегията Европа 2020. Устойчивият растеж е е един от трите взаимовързани приоритета. Устойчивият растеж означава наличие на ресурси, зелени а, предприятия и конкурентоспособна економика. Всичко това подкрепя и укрепва позициите на Европа, способността и да разработи нови процеси, нови пазари. Обаче, на лице и друг приоритет по стратегията 2020 и това е всеобхватния растеж което означава да се гарантира достъп и възможности за всички през целия им живот. Така ние ще подкрепяме и подпомагаме и, е, промяната. Това може да бъде постигнато чрез осигуряване на работни места и спома, спомагане хората да се приспособят към новите изисквания и тази нишка е разработена и в а, новата политика и по отношение на економиката и заетостта. Още нещо, на което искам да се спра, е въпросът за уменията, професионалните умения – ние смятаме, че инициативата Нови умения за нови работни места има отношение и към прогнозирането на потребностите на пазара на труда в бъдеще, нуждите от нови умения. По този начин ние подпомагаме успешното приспособяване на образователната система и системата за професионална подготовка. Имаме и свои прогнози за търсенето и предлагането до 2020 година. Е, а, а, таксонимията за европейските умения, а, това е всъщност ЕСКО, а, където се търси пряка връзка между компетентността и уменията и промишлеността и това ще подобри състоянието на пазара на труда. Последните прогнози от Сигма сочат, ще има растящо търсене в дългосрочен план на професионалните умения. Ще има един застой а, в средата на скалата. Що се отнася до зелените работни места, естествено всички умения ще са необходими, както високо квалифицираните, така и по-низко квалифицираните а, програмата за околна среда на ООН е, а, и Конфедерацията на профсъюзите в Европа показва, че поне на началния етап ще има повишено търсене на по-квалифицирани и високо квалифицирани работници, защото ще се появят нови технологии, които ще бъдат внедрявани, ще има нужда от иновации но когато а, се получи насищане на пазара, то тогава ще има и търсене на по-низко квалифицирана работна ръка. Разбира се, при положение, че те получат необходимата подготовка. И искам да приключа а, своето изказване с допълнителна информация за доклада за заетостта през 2009 година в Европа. Този доклад се постара да предложи един обзор на най-различни изследвания. Това е един аналитичен подход, който сме възприели. Включва изследвания на комисията и други институции, които са а, правили оценка на пазара на труда и влиянието на изменението на климата върху него. А, тези съпоставки показаха, подобно на вашите заключения, че е необходимо а, да има по- точни данни за количествените измерения на промените. Трудно е да се прави а, съпоставка на различни изследвания, защото те обхващат различни географски райони, използват различна методика. А, някои от тях резултатите са нето, в други са бруто. Добър пример на такова едно проучване, което анализираше чувствителността на износа, всъщност изследва политиката за възобнява енергия и заетост в Европейския съюз. 2009 година е проведено това проучване. Института Хофел и партньори го проведе по поръчка на комисията и то сочи какви са евентуалните прогнози в областта на възобновяемата енергия в Европа. Има песимистична, оптимистична и умерна прогноза съответно. Искам да ви дам някои от тези данни. Те очакват ако а, политиката а, бъде приведена в действие, а, именно политиката, а, която цели 20% от енергията да е от възобновяеми източници до 2020 година, то тогава брутно то през до 2020 година ще имаме 2 милиона а, и 750 хиляди нови работни места открити по отношение на износа и в, в износа броя открити нови работни места ще е а, същия а, можете по-подробно да се запознаете с това изследване. С удоволствие ще ви го предоставим по-късно. Така че благодаря още веднъж за доклада и за тази градивна дискусия. Очакваме с нетърпение да следим вашата работа. Благодаря. Искам съвсем накратко и аз да реагирам. Вече не ни трябва кой знае колко време. Искам да потвърдя казаното от господин Нудвик докладчик Сянка. Напълно съм съгласна да има стабилни рамкови условия, за да може предприятията да експлуатират напълно своя потенциал и да инвестират. В Германия беше прият един закон преди 10 години, който показва, че може да се експлуатира потенциала в обновяемите енергийни източници и дори да се изнася търсейки засилване на конкурентоспособността на Европа, трябва да мислим и за износа. Не само в Германия можем да получим такива резултати. Работни места, работещи за износ могат да се създадат и в Испания, в Швеция, в Финландия, не само в Германия. Мисля, че ако ще спорим, трябва да го правим друга, да не тук. Разбира се, имате право. Не става въпрос само за създаването на а, квалифицирани работни места не само на квалиф... високо квалифицирани, а ще се създават и работни места с ниска квалификация. Това е едно по-широко определение на понятието. Мисля, че между нас има консенсус за едно такова широко определение. И при това положение вече не става въпрос само за високо квалифицирани работни места. Има потенциал за създаването на най-различни работни места. Нещо, което стратег... Е, комисията не е отчела достатъчно в своята стратегия до 2020 година. Освен е, подготовката, обучението в училище, има и обучението през цял живот, където има много голям потенциал.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 и аз тук не, не давам някакъв, е, не създавам лош имидж на някои от работните места, които се съдяват. Просто иска да кажа, че някои отрасли се развиват много бързо и е необходимо да сме реалисти, ако искаме да използваме потенциала. Трябва и самите работници да желаят да заемат тези работни места, свързани с слънчевата, вятърната енергия. Понякога критиките са оправдани. Трябва да се гарантира и гъвкавост, и сигурност, и конкурентна способност. В Финландия това става автоматично, но в други страни сътрудничеството е проблемно. Аз не си мечтая за някакъв земен рай, просто за определене на областите, където можем да провеждаме политически акции. А, сега искам да ви благодаря за дебата. Мисля, че сте получили обобщението, резюмето от едно изследване по темата, което, ако искате, може да прочетете. Комисията своя доклад по заедостта за 2009 година в приложението дава списъка на всички изследвания, които са проведени, които не е лошо да бъдат прочетени. Резултатите са различни, ползата също, но не е лошо човек да ги прочете, защото това на... те навяват на размисъл. Те са били поръчени от комисията. По отношение на графика, срок за внасяне на изменение е 18 май, не е чак толкова далече. Моля докладчиците в сянка преди това да се свържат с мене, всеки път, когато е, се налага, ако някои изследвания, проучвания ги интересуват. Дебата по измененията ще се състои на 22 и 3 юни. Гласуването на 13-14 и юли и окончателното гласуване на пленарно, вероятно на втората сесия през септември. Предвидено е за септември, не е отбелязано. Това е една от основните теми на Белгийското председателство. Знам, че е предвидено. А, между другото и през декември ще има една голяма конференция по темата Надяваме се, че доклада тогава ще бъде прият. И ще имаме ясна позиция. Смятаме, че доклада ще повлияе и на заключенията на съвета. Много добре, е, че координатора пое тази инициатива. А кога ще следващата? Понеделник, 17 май, имаме извънредно заседание от 19 до 21 часа. И още какво? Следващото заседание редовно на 1 юни, четвъртък в Брюксел. В 9 часа четвъртък целия ден. И след което ще продължи в петък. Това е. Приключихме. Благодаря на всички, които останаха до края.